Необходимо ни е сътрудничество и разбира се, целта е да постигнем един модерен, дружелюбен към потребителя, цифров, единен европейски пазар. Господин комисар, благодаря ви. С това приключва дебатът по тази точка от дневния ред. Гласуването е насрочено за утре по обяд. Госпожи и господа, следващото пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа сутринта до 14. Дневният ред е публикуван на страницата на Европейския парламент в интернет. Накрая, позволете ми да ви благодаря, че останахте толкова докъсно. Председателят любезно благодари на преводачите. Благодарим, господин председател. Закривам заседанието.